Виждам, че ентусиазирано приемате тези предложения. С това приемаме окончателно дневния ред. Преминаваме към изявленията на съвета и комисията за заключенията от неофициалното заседание на съвета от 30 януари тази година. Приветствам с добре дошъл председателя на съвета господин Ван Ромпой и председателя на комисията господин Барозо. Господин председател Ван Ромпой, имате думата. Mr. President, uh, dear colleagues, Уважаеми депутати, драги колеги, в последните две години европейските лидери трябваше да вземат трудни, а понякога и болезнени мерки за стабилизиране на еврозоната. Макар, че това бе необходимо, сега започваме да виждаме, че усилията си заслужаваха. Е, очевидно е, че е необходимо да се постигне финансова стабилност, но това не е достатъчно, за да има възстановяване на економиката. Трябва да направим помощ, трябва да засилим растежа в економиката и заедостта. Затова в стратегията 2020 се предвиждат и мерки, е, така наречената програма ЕО 20+. Е, е, срещата на върха през март ще поставя акцент върху е, растежа и то структурния растеж, за да имаме и позитивни резултати. Сега неофициалната среща на върха се съсредоточи точно по темата за растежа и създаването на работни места. Също времено одобрихме и окончателния текст за договора за финансова стабилност и координиране и управление на Европейския валутен съюз и економически съюз. Изявлението, одобрено и от Европейския съвет, нарича тези мерки финансова консолидация за създаване на растеж и економически растеж за създаване на работни места. Какво означава това? Да се намалят дефицита, но не да се намалят инвестициите в бъдещето, да се засили конкурентоспособността и да се подобри инфраструктурата, да се засили конкурентоспособността на нашите компании, за тях да е по-привлекателно да наемат хора. Стратегията за растеж покрива много измерения краткосрочни и дългосрочни. Трябва да има економическа политика, трябва да има политика за конкурентна способност, но и политика за заетост, включително и на наше национално ниво и на европейско ниво. Ние формулираме три приоритета. Първо, създаване на работни места, най-вече за младите хора. Миналата седмица получих писмо от Европейския младежки форум, където те писаха младите хора по време на криза, економически економии в економиката имат нужда от, е, не от красиви думи, а силни инвестиции. Затова ние се споразумяхме да отпуснем европейски средства за програми за стажове и за подпомагане на начинаещи бизнесмени. Да се стимулира заетостта е главно заетост, е, отговорност на страните членки, но ние можем да извършим някои неща и заедно като съюз и ще го направим. Във всяка страна има план за създаване на работни места и това е приоритет. Втория ни приоритет е да се помага на малките и средни предприятия да имат достъп до кредити. Като, например, се отпускат е, свободни европейски средства за подкрепяне на работодателите и намаляване на бюрокрацията. Също инициативите на Централната банка, Европейската Централна банка са полезни за е, предотвратяване на по-нататъчното задълбочаване на кризата. Третия приоритет е единния пазар. Ние искаме да получим повече от него. Например, да се довърши изграждането на цифровия пазар и енергийния пазар. Трябва да се отделят, от, да се поставят като приоритети мерки за стимулиране на растежа и работните места. трябва да търсим а, възстановяване на доверието в еврозоната, защото това ще възстанови доверието и на потребителите, и на компаниите. През 2009 година, след финансовата криза, именно това се случи. А в момента промяната на, обмен, на обмяната, обменния курс на евро също ще бъде полезно за създаване на растеж. За да се получат резултати, трябва и мнение, и време. Ние сме решени да получим тези резултати. Същото въжи и за датското председателство. Знам, че новият договор също представлява голям интерес за вас. С това се приключва дебат от няколко години. Тук нееднократно говорихме, че след създаването на Европа няма структура за управление на на еврото. Ние трябва да консолидираме възможностите за економическо управление, като има и отговорност, и солидарност. Пакета от шесте законодателни мерки е основен в това отношение. В договора ние предвиждаме да има повече отговорност и по-добър надзор. Всяка страна, която го подписва, се ангажира – да формулира тава на размера на дълга си, така наречената дългова спирачка и да вкара тази разпоредба на конституционно ниво. Когато а, има подобна спирачка в договора, ще има и по-голяма отговорност, ще има и по-голямо доверие. Това ще бъде много голяма стъпка напред към по-задълбочена данъчна и економическа интеграция в еврозоната. Също така ще създаде възможност и за устойчивост на финансите и намаляване на държавните дългове и създаване на економически растеж. Като има ангажименти за самоконтрол и те са предвидени в договора, това ще подсили ангажимента на страните да намаляват е, високото ниво на дълга. Също Обсъдихме и въпроса за започването на процедурата, на наказателна процедура при изключително големи размери на дълга. А, като ние не целим главно да има економии, а по-скоро да има мерки за намаляване на дълга. Какво означава това? Да се разходват публични средства не за обслужване на дълга, а за публични инвестиции. Защото прекомерният дълг, прекомерният държавен дълг е заплаха за социалните инвестиции. Европейският съвет подобно аз също като парламента бих искал тези неща да се решат посредством настоящия договор, а не да се променя договора, но за съжаление нямаше единодушие. Затова нямахме избор, освен да процедираме по начина, по който процедираме. Аз лично се надявам, че новите разпоредби ще се придържат максимално близо до съществуващите договори. Няма да създаваме нов вид организиране, а просто ще подсилим нашия съюз. Процедираме по същия начин, както при създаването на пакта Европлюс. И също нека да подчертая, че аз лично се ангажирах с това да създавам максимална възможност за споеност на Съюза. Нашата страни, които ще е, ратифицират договора, участваха в е, е, договарянето на всички основни елементи на европейската структура. И с радост установих, че почти всички страни ще подпишат договора. Той ще влезе в сила в момента, в който 12 е, страни от Европейския съюз го ратифицират. Ние постигнахме това и с е, подкрепата на тримата представители на Европейския парламент е, Елмар Брок, господин Голтиери и Гивер Хофштад. Искаме да им благодарим, защото Техният ангажимент ни позволи да внесем ред нови черти в новия договор. Освен пакт, фискал, така наречения фискален пакт, се споразумяхме и за механизъм, за европейски механизъм за финансова стабилност. Той ще бъде подписан тази седмица и ще влезе в сила от месец юли. Той създава една постоянна защитна мярка, която да възстанови доверието и да спре разпространението на несигурността. Моето писмо от 27 март от миналата година до вашия докладчик визираше именно тези е, въпроси. Ние също така оценихме до това доколко са адекватни средствата по фонда за финансова стабилност. И накрая макар че официално не съществуваха тези въпроси в дневния ред, ние коментирахме три е, е, момента от външната ни политика. По заключенията на срещата на върха на министрите на външните работи. Осъдихме случващото се в Иран, е, въведохме рестриктивни мерки, също така изказахме възмущение срещу насилието в Сирия и призовахме съвета на сигурност на ООН да предприеме съответни стъпки, за да прекъснат насилията и също така се изказахме по отношение на външната политика на Ливия. С това мога да кажа, че стъпка по стъпка ние изграждаме економически и валутен съюз по-бавно, отколкото очаквахме, но във всеки случай с, с, с съгласието на всички страни членки. Именно това се случи на срещата на върха в понеделник. Една нова стъпка в посока на изграждането на Европейския съюз. Благодаря, господин Ван Ромпо. И от името на комисията думата има председателят господин Барозо. Благодаря, господин председател, уважаеми господин председател на Европейския съвет, уважаеми депутати. Искам да насоча вашето внимание към два основни аспекта от неофициалния съвет в понеделник след обед. На първо място, това беше първата значителна стъпка в процеса на признаване че мерките, които бяха предприяти до сега, не бяха адекватни. Сега имаме мерки, свързани с малките и средните предприятия, например, и по този начин комисията отчета най-големите притеснения на нашите граждани. Създаването на работни места и растежа. Това е подход, който беше обсъждан често с Европейския парламент и знаем какво смятате вие относно стратегията Европейски съюз 2020 година. Има нужда от повече усилия тук. Ние сме твърдо решени да вървим по този път. На второ място, включването на общностния метод в новия договор. Влизаме в нов етап етап на междуправителствено управление, възоснова на европейския семестър, правителствата признават, че всички мерки, свързани с заетостта, например, трябва да се предприемат на международно европейско ниво. Тъй като нашите економики са взаимно обвързани, ние не можем да се занимаваме с економическите и паричните проблеми само на национално ниво, когато става въпрос за създаването на работни места. Има европейско измерение. Затова трябва да има действия на национално, местно, регионално и европейско ниво. Проблемите на Европа в економиката естествено не са свършили. Пътя е дълъг. Но сме готови да поемем по пътя на намиране на решение на кризата по силата на плана за растеж и развитие, който представи комисията през октомври миналата година. За да се случи всичко това, имаше нужда от потвърждаване от страна на държавните и правителствени ръководители на започването на работа на Европейския механизъм за стабилност и това ще стане през юли 2012 година, през юли. Когато става въпрос за растеж и работни места, говори се за това, че трябва да отприщим потенциала на единния пазар. Ето защо държавните и правителствени ръководители взеха решение да подкрепят предложението на комисията относно приключването на работата по цифрово единен пазар от 2013 година. С помощта на датското председателство и с помощта на всички заинтересовани лица, мисля, че ще успеем да постигнем тези цели. Акта за единния пазар може да подобри рамката за работа на нашите компании, но има още много какво да се направи, за да може малките и средните предприятия да процъфтяват. Тези малки и средни предприятия са създали 20% от всички работни места в Съюза през последните 5 години и съответно те имат нужда от подкрепа. Миналия декември комисията предложи да се използват структурните фондове като гаранция за малките и средните предприятия, за да можете да имат и по-лесен достъп до финансиране. Освен това, създадохме предложение за улесняване на достъпа до рисков капитал. Аз бих искал вие да приемете това предложение тази година. В понеделник поисках от държавните и правителствените глави да бъдат по-амбициозни, когато става въпрос за намаляването на задълженията на малките и средните предприятия. Смятам, че трябва да се направят конкретни предложения за премахване на негативните тенденции в заетостта. Всяка държава членка трябва да създаде план, за да може всички млади хора да бъдат или заети, или да участват в някакво обучение 4 месеца след като са завършили училище. Комисията вече е изпратила писмо към министрите на всички държави членки с стъпки, които трябва да се предприемат. 22 милиарда евро ще бъдат отпуснати за подобряване на възможностите за заетост в Европа. Опитваме се да максимизираме въздействието на европейските програми, които имаме. Еразмус, Леонардо и ЕОРЕС. Националният план за създаване на работни места ще бъде част от европейския семестър и ще има конкретни насоки за всички държави членки. Ще продължим диалога с социалните партньори, за да може да се приложат по един безпроблемен начин всички решения, които предлагаме. Аз лично се срещнах с представители на социалните среди и обсъдихме как да се преборим с този бич безработицата. Друга положителна стъпка от съвета беше приемането на договора, създаващ Европейския механизъм за стабилност. Това е много важна стъпка от цялостната стратегия за укрепване на економическия и паричния съюз. Ние правим напредък, може би не толкова бърз, колкото всички биха желали, но така или иначе правим напредък към постигането на един фискален съюз. 25 държави членки постигнаха споразумение относно договор за стабилност, координация и управление в един економически и паричен съюз. Това е съществен елемент от нашите усилия за постигане на стабилност и доверие. Този договор всъщност се появи като липса на единодушие относно изменение на Лисабонския договор. Факта обаче, че 25 от 27 държави членки са готови да подпишат този пакт, демонстрира, че Страните от Европейския съюз искат да избегнат разделението между страни членки от еврозоната и други страни. Комисията и парламента защитаваха редица принципи. Върховенство на европейския закон, нуждата да се защитава ролята на европейските институции, приобщаване на всички държави членки и нуждата това споразумение да се интегрира в Лисабонския договор в рамките на 5 години. В окончателния вариант на текст няма мерки, които да отслабят ролята на комисията. Държавите членки се съгласяват да уважават централната роля на комисията по силата на общностния метод и разпоредите на Лисабонския договор. Държавите членки приемат този договор да остане отворен също по силата на общностния метод. Комисията, поддържайки общностния метод, работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и аз искам да подчертая важния принос на членовете на Европейския парламент в хода на преговорите. Ще си спомните, че ние демонстрирахме същия дух на сътрудничество, когато променяхме член 136 от договора. Днес искам да ви напомня съдържанието на писмото, изпратено от Толи Рен към господата Гуатери и Брок. Там се поиска участието на Европейския парламент. Искам да припомня и първия съвет, е, в който участваше Мартин Шулц като председател на парламента, именно съвета, който се проведе. Господин Шулц демонстрира ясна ангажираност е, и подкрепи принципите, според които действат нашите институции. Законодателните предложения, направени от комисията на 23 ноември миналата година, така наречения пакет от две законодателни мерки, е, трябва да бъде включено в договора, член, 100, член 31 и 36. Комисията ще предложи допълнително да се укрепи пакта за растеж и стабилност в рамките на Лисабонския договор. Не можем да откликнем както трябва на съществуващите предизвикателства, без да има демократична легитимност. Сътрудничество между националните демокрации и европейската демокрация е нещо изключително важно, а европейската демокрация се представлява от Европейския парламент. И точно благодарение на това сътрудничество, мисля, че имаме основания да вярваме в бъдещето и просперитета на Европейския съюз. Благодаря за вниманието. Председателят. Благодаря, господин председател. Думата има от името на ЕНП Жозеф Дол. 4 минути. Господин председател, колеги, 27 страни членки приеха отговорността да, да приемат е, договора, да извършат необходимите е, действия за създаване на заетост и растеж, за да има и солидарност на европейско ниво. Макар, че тези, които решиха да останат на страна, ще съжаляват по-късно. Надяваме се, че договорът ще бъде ратифициран възможно най-скоро и че съответните договорености ще бъдат включени изцяло в договорите за Европейския съюз, както бе договорено. Економическата криза ни задължава да обмислиме поведението си, да предприемеме мерки, които са много тежки, но дават възможност да има баланс в бюджета, да се намалят националните дефицити, които са свързани с дефицити на регионално и местно ниво. Но, е, доколкото има яснота и когато има яснота в разпоредбите, ще има възможност да се предприемат и съответните мерки е, засилването на растежа ще даде възможност да се излезе от кризата и да се създаде заетост. Едното върви заедно с другото. Не може автоматично, изкуствено да се създава растеж на економиката. Първо трябва да има економии. Това е което е, дълги години сме правили, но няма сериозни резултати. А в момента вече стигнахме и до там да трябва да взимаме заеми, за да си плащаме вече съществуващите заеми. Второто, което трябва да направим е да търсиме по-голяма конкурентна способност на нашата економика. Особено, както каза, се каза тук, да се развие вътре, единия пазар. Проблемите отново се свежат до това, че законодателството не се прилага в е, пълния му вид комисията трябва да следи за това кой не спазва правилата и съответно да търси тяхното правилно изпълнение. Всеки европеец не прави изключения за Франция. Всеки европеец трябва да знае коя държава се държи по правилата на вътрешния пазар и коя ги нарушава. Ако намалиме и бремето за предприемачите, ще дадем възможност именно да се развива пазара и конкурентоспособността. За тази цел можем да ангажираме и европейски средства, които до този момент не се използват от страните членки. Те могат да бъдат доста съществени по размер. И накрая растежа и заетостта трябва да са свързани с научни изследвания, с възможността и да се инвестират национални публични средства. Ние имаме задължения да създадем сериозни правомощия на общностно ниво в този смисъл. Благодаря. Председателят. Думата има от името на социалистите колегата Свобода. Три минути. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Доколкото разбирам от статиите в медиите, Процентът на безработицата в еврозоната е достигнал най-високото си ниво от 13 години насам. Какво прави съветът? Не залага на общностния метод, не прилага правилните решения и взема решение за договор, който надали ще влезе в сила. С това само се увеличава хаосът бе изказана дори абсурдната идея да се назначи комисар, който да отговаря за управлението на бюджета в Гърция и с това изцяло да изключи от процеса гръцките демократични институции. Аз категорично се обявявам против това. Положението е последица от недоразумението от страна на Ангела Меркел за водещата роля на Германия. Разбирам, че Германия е важна страна в политическо и економическо положение, но ако тя следва да поеме водещата роля, тя трябва да обедини Европа. Германският печатен орган Handelsblatt пише, че немският път в момента не води към Европа, а би трябвало да ни поведе към Европа. Бих посъветвал госпожа Меркел да си потърси нов партньор. Бъдещият президент на Франция, Франсуа Солам, би могъл да бъде един такъв партньор. Подкрепяме го в неговото намерение да отвори отново преговорите по договора. Предизборните изяви на господин Саркози няма да му помогнат. Те няма да помогнат и на госпожа Меркел. Тя трябва да си потърси нови партньори. Помните какво се случи наскоро в Португалия. Случилото се там показва, че решенията на съвета не помагат на държавите членки. Те не допринасят и за стабилизирането на пазарите. Трябва да осигурим финансови потоци от финансовите пазари към реалната економика. Трябва да дадем на банките по-голяма възможност да предоставят кредити. Трябва да осигурим и парични потоци към по-бедните слоеве от населението. Решенията на съвета имат и някои положителни моменти. Най-накрая се постави акцента върху безработицата и най-вече върху младежката безработица. Но защо обаче се налагат санкции на държави, които са със свръхдефицит, но не и на държави, които имат особено висок процент на младежка безработица? Не мога да си обясня това. И накрая искам сърдечно да благодаря на бившия председател на парламента Бузек за участието му в преговорите той успя да предотврати някои много съществени грешки. Искам да благодаря и на настоящия ни председател, господин Шулц. Той намери правилните думи, така че да може да се разбере позицията на парламента. Можем да предотвратим недостатъците на този договор да се превърнат в обичайна процедура. Онези, които не избраха Мартин Шулц, могат само да съжалят, че не му дадоха гласа си, тъй като той показа, че в бъдеще парламентът ще бъде чут наистина. Председателят, благодаря господин Свобода. Много щедро ви предоставих повече време да се изкажете заради съдържанието на изказването ви. Колегата Ламстор в синя карта. Господин Свобода, нека ви обърна внимание, че онези държави, които в момента се намират в най-тежки финансови затруднения, са и онези с най-висок процент на младежка безработица. Освен това, политиката по отношение на заетостта спада към прерогативите на държавите членки. Защо да се налагат санкции на общностно ниво, които само ще влушат положението? И второ, оставете на гражданите на Франция сами да решат кой ще е следващият им президент. Ja. Eine Frage ist ja die Antwort schon gekommen. Хане Свобода. Вече дадохте отговора на въпроса ми. Гражданите ще си изберат президент, но ясно е кой ще бъде следващия президент който ще изберат. А господин Саркози вече се погрижи за това да си намери работно място за след изборите, така че е ясно как ще приключат те. По първия ви въпрос, младежката безработица е проблем, който трябва да се реши според мен на общо европейско ниво. Младежката безработица в момента е толкова висока, защото прекомерно се доверихме на пазарите и не заложихме на активните мерки. Вижте какво е положението в страни като Австрия, където младежката безработица е особено ниска. Не може младежите да започват професионалния си живот като безработни. Това е абсолютно неприемливо. Председателят от името на либералите, господин Верховщад, за 4 минути и половина. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, това беше среща на върха, посветена на растежа и на работните места. Но трябва да ви кажа, че според мен и мога да направя същата оценка като колегата Жозеф Дол, в резултат на тази среща се появиха само думи. Седем страници с думи, с добри намерения. Онова, от което имаме нужда сега в средата на кризата не са седем страници с думи, а дела. Дела от името на Европейския съюз и европейските институции. Ще ви дам три примера само, колеги. На първо място европейския патент. Основен инструмент за растеж в Европа и трябва да ви кажа, че вече повече от година неговото въвеждане се блокира. Защо? Защото големите страни в момента не могат да се споразумеят относно местоположението. Това е реалността в Европа. Местоположението, колеги. Това е абсолютно нелепо и драматично, между другото, защото в момента нашите МСП плащат 8 пъти повече за защита на своите иновации, отколкото американските малки и средни предприятия. Затова задавам въпроса на председателите на комисията и съвета. Ако Германия и Франция не могат да се съгласят, защо да не сложим мястото на действие на тази организация в Брюксел? Защо да не направим, както направихме с Агенцията по храните през 2001 година, временно разполагане? И втори пример сега. Проектните облигации. Колко пъти говорим за тези проектни облигации в Европейския парламент? В продължение на години вече говорим за тях. И въпросът ми е защо да не започнем утре с тях в Европейския съюз? Защо трябва да чакаме да минат две години на разисквания в съвета и в другите институции? Трети пример – огромното количество неизползвани средства по структурните и други фондове. Можем да променим регламента незабавно. Знаете какъв е проблема. Ако се задели едно евро по структурните фондове, трябва да се задели едно евро и от съответната страна членка. За някои страни това не е възможно. Гърция или Португалия, например. Така че, защо да не е възможно незабавно да се промени регламента и да се използват незабавно тези неизразходвани средства за страните в рецесия, като Португалия и Гърция? Това имаме нужда да направим днес. Да имаме дела, а не думи. И то седем страници. И накрая един екзистенциален проблем, който имаме в еврокризата – Осигурихме ново споразумение. Добре, имаме фискална дисциплина. Добре, говорим за пакет от 6, от две законодателни мерки, нов договор. Как ще се справим с високите нива на лихвите обаче, които още съществуват? Дори и след интервенцията на ЕЦБ, знаем, че в страни като Италия, например, не може да имаме 6% лихва. Каквото и да прави господин Монти, това е неустойчиво положение и Италия не може да се възстанови, ако има 6% лихвено ниво. Така че 1 трилион евро може да заделите колеги, пари на данакоплаците, за да се справим с тази криза. Но края на тунела не се вижда. Имаме нужда от други мерки, от структурно решение за тази криза. И според мен това е придаване на взаимен характер на част от задълженията. И в заключение, господин председател, едно послание към немските дънакоплатци. Ако ще има фонд за спасяване, притежателите на облигации получават по-малки лихви. Това трябва да е решението на кризата, а не немските дънакоплаци. Така че нека да приемем предложение на този фонд за изкупление и да го реализираме колкото се може по-бързо. Председателят, благодаря на господин Верховщад от името на Зелените, госпожа Хармс. Господин председател, колеги, след срещата на върха прочетох във вестниците, че според някои тази среща на върха и фискалният пакт са, цитирам, шедьовър. Но ако анализираме внимателно решенията на срещата на върха, ще стигнем до друг извод. Бе взето решение за сключването на договор, чиято цел е спазването на вече действащи договори. Или по-точно, точно обратното. Този договор е извън действащите договори. То е едно изключение. С това изцяло се изместват вече действащите договори. Ако това решение е шедьовър, то не знам дали все още мога да вземам на сериозно господата Ван Ромпой и Барозо. Мисля, че вие като политици сте много по-мъдри от думите, които изказахте днес и от решението, което бе взето на срещата на върха. Мисля, че тази среща бе един политически фарс, от който гражданите в никакъв случай не са доволни. Гражданите все повече осъзнават, че подобни срещи на върха са измама. В какво се състои основният проблем, според мен? Проблемът е, че в ситуация на криза основният ни проблем са държавните дългове. И анализирайки кризата, аз обаче стигам до противоположния извод. Вече от много време обаче говорим единствено за оздравяване на държавните бюджети и с това влушаваме кризата. Още от самото начало трябваше да обсъдим въвеждането на програма за справяне с рецесията в държавите, изпаднали в криза. Постоянно говорите за работни места, за растеж, но главата работни места и растеж се разглежда на срещите на върха единствено между другото. Освен това, искам да ви попитам с какви средства смятате да финансирате мерките, които описвате само на думи. Не знам откъде ще мобилизирате тези средства. Нека отправим поглед към Гърция, към Португалия. Опасността от разпространение на кризата трябва да бъде осъзната от всички. От какво се нуждае Гърция в момента? От комисар за реализиране на економии. Това е още един ужасяващ инструмент, измислен от европейските технократи, които вече сложиха начало на държавата финансист. Според мен гърците в момента се нуждаят най-накрая от един честен анализ, от честен, открит ангажимент за осигуряването на по-добро бъдеще. За тази цел е необходима програма за справяне с рецесията, за мерки в областта на инфраструктурата и енергетиката. Все още Нищо не е направено по въпроса за даването на възможност на чуждите предприятия да инвестират в Гърция. Говорим за въвеждането на длъжност на комисар за реализиране на економии в Гърция, вместо да вдъхнем кораж на гърците и да ги насърчим. Мисля, че това е абсолютно неприемливо. Този, тази среща на върха ме изпълни със срам, господин Ван Ромпой по въпроса за държавите извън еврозоната и начина по който те се третират. Трябва да ми обясните с какво оправдавате действията си спрямо тях. Аз не съм привърженик на вижданията на Доналд Туск. Той е на съвсем различна политическа позиция от моята. Но тук става дума за Европа, за прилагането на по-общ подход. Не бива да се спираме само върху дребнавите интереси на по-богатите страни. В случая можем да вземем за пример Доналд Туск. Срещата на върха беше падение за европейската политика. В никакъв случай не беше дьовър. Под шедьовър разбирам нещо съвсем различно. Благодаря на госпожа Хармс. От името на е колегата Каланан за 3 минути. Um, Благодаря, господин председател. Тук като че ли сме на едно мнение, че дори да се приеме този пакт и да се ратифицира, макар че не е сигурно, че това ще стане, ако слушаме това, което очаква да се случи господин Свобода във Франция, този пакт няма да реши дълга, е, проблема на Европейския съюз. Ако е, застъпиме в договора фискална дисциплина, е, и дисциплина по отношение на бюджета, много добре. Обаче аз съм демократ и никак не искам да гласувам за економическа политика на кензианството, която по никакъв начин няма да доведе до такива резултати. Нямаме и законово основание за това. Този пакт практически обезмисля е, изборите, проведени в цяла Европа. Аз съм консерватор, възхищавам се от е, немския модел на данъчна и економическа дисциплина, но ние не можем да налагаме неща, трябва и да убеждаваме. Трябва да сме наясно, че не може да има само економии. Трябва да има светлина в края на тунела. Ако само правим економии, ще го затворим този тунел. Ще усилим Европа на бедност и на никакви надежди. Затова трябва да оставим страните в Южна Европа да се справят с кризата дори посредством собствените си валути и тогава отново да се присъединят към еврозоната. Сега, нека да си представим как изглеждат срещите на върха с цяла тази охрана, коли и така нататък. Представете си как ни виждат до... да накоплат когато на домашно ниво се правят огромни економии и всички тези економии се поглъщат от разходите на европейско ниво. Аз лично ние имаме ясна програма за обединения пазар. Смятаме, че тя трябва да продължава с иновации, с по-добро изпълнение на съществуващото законодателство за единния пазар. И този пазар не може да се отваря само на ниво Европа, ако не отвориме пазарите си и за трети страни. Голяма част от предвидените дейности са средносрочни и дългосрочни, но има нещо, което можем да направим още сега, за да покажем на бизнеса, че ние искаме да се създава растеж. А именно да затворим директората за заетост и социална дейност на комисията, да оставим тези неща на грижата на страните членки, да, за, да забравим цялото законодателство, което поставя пречки за наемането на работници в Европа, защото не можем да създаваме работни места, като си говориме и приемаме решения. Ние не сме тези, които ще създаваме работни места. Изобщо единственото, което можем да направим е да се дръпнем на страна и да дадем възможност на предприемачите да вършат своята работа. Оттам ще дойде и растежа, оттам ще дойдат работните места, оттам ще дойде социалната сигурност. Когато бях депутат, се говореше в един момент за Лисабонската програма, за да стане Европейския съюз най-развитата економика, базирана на знания. Е, сега, какво стана с тази програма? колега Бискиев. Председателят. Думата има колегата Биски от името на Обединената левица. Две минути. Господин председател, уважаеми колеги, либерализирането на финансовите пазари доведе до промени на пазарите, които и до днес са извън нашия контрол. Радикалните мерки за предотвратяване на спекулациите на финансовите пазари. С това може решаващо да се ограничи разпространението на кризата. Вместо това обаче бе взето решение за въвеждането на фискален пакт, по който се предвиждат единствено едностранчиви мерки за бюджетна дисциплина и економии. Такива радикални мерки за оздравяване на националните бюджети и съкръщаване на разходите – се отхвърлят категорично от моята политическа група. Към тях се отнася критично дори Международният валутен фонд. Финансовият гуру Сорос твърди, че подобна политика ще доведе до спирала на дефлацията в Европа. Съгласно договора от Маастрихт е предвидена така наречената дългова спирачка. Сега се предвижда нейното принудително въвеждане в националните законодателства. Ако тя не бъде въведена в националните законодателства, има възможност за сезиране на Европейския съд и налагане на санкции на държавите от страна на Европейската комисия. Това е абсурдно, тъй като на държавите членки се отнема суверенитета в областта на държавните им бюджети задължителното изискване за подписването на фискалния пакт жертва основните принципи на Европейския съюз за сметка на финансовите пазари. Моята политическа група отхвърля подобни мерки, необходимния пакт за устойчив растеж и работни места. Необходими са ни програми за инвестиции в околната среда и образованието. Преди всичко трябва да се осигури демократичното участие на Европейския парламент, представляващ гражданите. Решението за подписване на фискалния пакт трябва да бъде взето по силата на референдуми или обществени консултации. Председателя, благодаря от името на Европа на свободата и демокрацията, господин Фараш. Поздравления за всички. Смятахте, че Девид Камерън е евроскептик. Е, починахме си един ден. Реалният Девид Камерън се появи. Господин Камерън сега активно подкрепя този презрителен пакт. Повече вето той не изразява. Там се говори за мерки за наказания на онези страни, които не отговарят на немското виждане на нещата. От а, едно немско. А, от един немски източник се появи желанието за европейски комисар, който да работи в една сграда в Атина и да контролира там всичко, това е абсурдно. Това е една стратегия, която се използваше от Палмърстън срещу Атина в 19 век. Никой вече няма да отхвърли идеята, че Гърция не е нищо повече от колония. Това е огромна грешка, обаче. Гърция не е фалираща компания, филиал в участта на която трябва да се заеме компанията Майка. Не, Гърция е държава с душа, Гърция създаде демокрацията, гърците страдат. Безработицата сред младежите е 50%, господин Ван Ромпой, защото Гърция е в еврозоната. Вие причинявате мизерията в тази страна и постоянно бръщолевите относно работни места растеж. Нищо от това няма да се случи. Не забравяйте, че тези хора са доведени до отчаяние, а отчаяните хора правят отчаяни неща. И аз съм уверен, че ако продължим по този път, онова, което сега се случва в Гърция, ще се превърне в участта и на Португалия, както господин Барозо добре знае. Господин Бронс, от името на независимите. Благодаря. Господин Камерн каза, че няма да спре европейските институции да бъдат използвани за е, налагане на междуправителственото споразумение за данъчната политика. Значи той се въздържа да не направи нещо, което така или иначе не може да предотврати, макар че би трябвало. Член 8 от проекта споразумението гласи, че ще се използва е, член 273, за да се прокара споразумението от основния договор. И действително член 273 гласи, че Съда на Европейските общности има правомощия по всички въпроси, свързани с договорите, ако, се, ако има спорове по специални споразумения но не е ясно дали страните членки могат да бъдат глобявани, че не се подчиняват е, на определени разпоредби. Член 8 от проекта споразумението гласи, че комисията може да започне е, определени действия, обаче е, това споразумение все още не е част от договора. По член 273 от договора може да има претенции само към отделна среда, страна, но не може да се отправят претенции към дейността на комисията. Така че излиза, че комисията няма да има никаква роля в проекто споразумението. Съдът ще може да каже дали страната нарушава съответното споразумение, но не може да принуди съответната страна да го спазва. А ако Европейския съюз иска да се спазва това споразумение, трябва да се формулира нов договор и той да се приеме единодушно. Според мен, ще, ако Великобритания се съгласи с това, това ще е фатално. Защото по този начин страните от еврозоната стават роби. И ако ние се съгласим, и ние ще бъдем превърнати в роби в един момент. Председателя, господин Бютикофер, не видях, че вдигнахте синя карта. Извинете, към кого искате да отправите въпрос? Аз като германец се противопоставям срещу сравняването на демократична Германия с национал-социалистическа Германия. Искам колегата, който се изказа за Германия по този начин, да се извини. Никъде в Европа вече не се използват структури подобни на тези на национал-социализъм. Изказването на колегата бе израз на омраза. Искам той да отегли думите си или вие, господин председател, да се погрижите за това да няма такива изказвания в бъдеще. Всъщност тази дума се използва от най-продавания неделен вестник във Великобритания. Ако говорите за насаждане на омраза в Европа, вижте какво става в германските вестници. Италианците се определят като страхливци, гърците като мързеливци и така нататък. Защо тогава да не се публикуват карикатури на немски ръководни лица в нацистски униформи? Всъщност цялата тази политика ни разделя и връща национализма. И всъщност ако имах предвид една конкретна страна в моята реч, това беше Великобритания, защото ние се отнасяхме по неприемлив начин с Гърция в 19 век. Национализма тук в парламента се проповядва от онези, които са поставили флаговете на своите страни тук по местата си и мисля, че вие колега сте сред тези депутати. Колегата Брок. Председателят. Думата има колегата Брок. Колега, моля, заемете мястото си. Ich rufe Sie, ich rufe Sie jetzt, ich rufe Sie jetzt zur Ordnung. Моля, спазвайте реда. Седнете отново на мястото си, господин Фараш. В противен случай ще трябва да ви помоля да напуснете залата. Колегата Брок. Господин председател, господин председател на съвета, господин председател на комисията. Позволете ми първо да благодаря на господин Барозо и на господин Ван Ромпой за това, че установиха добро сътрудничество между своите екипи и екипа на Европейския парламент по време на преговорите. Второ, първоначално ние не бяхме за включването на този договор. Ние се обявихме за включването на договор на общностно равнище, но на това се противопостави Обединеното кралство, тъй като то не искаше да се регулират финансовите пазари. Но ние трябва да регулираме финансовите пазари, за да избегнем установяването на капитализъм от типа казино. Използват се термини от миналото. Това е абсолютно неприемливо. Европейският съюз установи мир и просперитет в Европа. Мир и просперитет, на каквито Европа не се е радвала от десетилетия насам. И не мога да приема подобни изказвания на колегата Фараш. Договорът ще даде възможност за обратно квалифицирано мнозинство за сезиране на Европейския съд но нека останат само тези механизми. Нека всичко останало залегне в общностно законодателство. Трябва да въжат законодателните актове на общността. Европейският съюз трябва да има възможност да се включи в процеса, в това число и Европейският парламент. Господин Барозо, направете конкретни извинете, предложения в тази посока. Нека предприемем и нещо конкретно по сключването на пакт за растеж. Германия и останалите страни в затруднение се нуждаят от инвестиции, от мерки ориентирани към бъдещето. В тези страни трябва да се предприемат структурни промени, за да се премахнат ограниченията върху търговията. Разбира се, самите държави могат да предприемат нещо, но и Европейският съюз може да се включи. Има 16 милиарда евро, които не са изразходвани. Трябва да помогнем на Гърция, като инвестираме в проекти. Трябва да помогнем на Гърция, за да реформира тя администрацията си и да генерира растеж. Госпожа Меркел се бори за дисциплина, за структурни промени и за растеж. Това са трите мерки, които трябва да се предприемат. Вие забравяте обаче за дисциплината и с това Подкопавате бъдещето, разрушавате бъдещето на идните поколения. Още един последен коментар. Трябва да се предприеме общностният подход, но ни е необходима и така наречената двойна солидарност, предложена от госпожа Меркел. Всяка страна трябва с наша помощ сама да се опита да реши проблемите си. Господин Саркози предложи данъка върху финансовите операции. Трябва да го подкрепим. Ако Олан бъде избран, то 14 дни след избирането си той ще трябва да се отклони от предизборните си обещания, защото в противен случай Франция ще се изправи пред срив. Председателят. Господин Брок, дадох ви малко повече време по изключение, тъй като от името на Европейския парламент успешно водихте преговорите. Господин Брок, поне можете да ме изслушате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 Мислите ли, че вашата група, смята, която смята, че е нормално да се подлагат някои страни на такива мерки, смятате ли, че могат да се приеме този пакт, без да се чуе мнението на избирателите от Ирландия? Мисля, че отнехме възможността на Гърция да има мнение. Редно е да дадем на другите страни поне възможност да направят е, референдум. Господин председател, уважаеми колега, всяка страна трябва да се придържа към своите правила, както и към правилата, за чието спазване е поела ангажимент, като например е подписала договори или споразумения. Второ, всички мерки, за които вземаме решения сега, могат да влязат в сила единствено по силата на решение на националните парламенти. Единствено Великобритания не иска да участва в тази проява на солидарност. Проява на солидарност прямо Гърция. Коментарът ми е по адрес на господин Фараш, който се застъпи за гражданите. Трябва да се въведат мерки, които да въжат за всички държави, които не спазват общите правила. Не може да вървим да пред... прилагаме специални процедури спрямо Гърция и да правим изключение. Господин Хюс. Благодаря, господин председател. Декларацията относно растеж и работни места от понеделник призовава за фискална консолидация, за активни политики, насочени към създаването на работни места, към социална кохезия и така нататък. Моята група призовава за нещо подобно от началото на кризата. Проблема обаче е, че вие следвате един глупав подход и това е глупавия подход на пакета от 6 законодателни мерки, който сега е още по-глупав, защото има и международно споразумение как ще има инвестиции и растеж тогава. Ако искате да сте интелигентни, може да направите много повече. Съвета може да създаде реална система на еврооблигации. Това ще намали лихвите по обществения дълг. Освен това, съвета може да се споразуме за данък върху финансовите транзакции, който вероятно ще генерира 200 милиарда годишни преговори. Ето това е интелигентно. Можем да се надяваме, че това противоречиво отношение между дела и думи в съвета в крайна сметка ще доведе до една интелигентна ответна реакция на кризата. Господин Каланан каза, че този договор прави социализма нелегален, и е, в същото време говори за това, че всички плодове на социализма ще бъдат премахнати. Благодаря му за това, че той в протокола отбелязва, че това е позиция на консерваторите. Госпожа Болс. Благодаря. Работни места, растеж, това са приоритети в нашата програма и трябва да има действие. Но други въпроси, които трябва да са приоритети, е кризата сред младеща. Не само е огромен процента на безработните младежи. Може би те могат да имат сега известни надежди, но не бива да се лъжим. Огромни средства ще бъдат погълнати от банковата система. И въпросът е, ще може ли настоящето поколение да се справи с тези проблеми или ще ги остави и на следващото. Те нямат работа, нямат къде да живеят, нямат надежди. И ако трябва, ако смятате да обвинявате Европейската Централна банка за така наречените стрес тестове, края на кращата, когато се провеждаха тези тестове, ние говорихме, че трябва да има и защитни мерки. И това, че се отлагаха толкова дълго тези мерки, доведе до сегашното положение. Господин Епинг. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам фискалния пакт. Решението за него бе взето с 10 годишно закъснение но в преследването на дългосрочни цели не решава проблеми в краткосрочен план. Португалия е застрашена от криза. Италия, Испания и Франция изгубиха конкурентоспособността си още преди години, частично и заради въвеждането на еврото. Всеки път, когато господин Саркози се явява по телевизията, той предлага въвеждането на някакъв нов данък. Не знам защо социалистите изобщо трябва да излъчват свой кандидат. Господин Саркози всеки изминал ден все повече клони към социализма. Комисар Рен е от страна, която някога е била управлявана от царе. Той е добре запознат с този подход към управлението. Но до никъде няма да доведе налагането на политики на държавите членки. Политики в областта на бюджета. Това е една важна пулка, която трябва да се извлекат господата Барозо и Рен. Председателят господин Ергор от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. В началото искам да изразя своята почуда от резултатите на тази среща на върха. Непонятни резултати. Ако има страни, които имат проблеми с економиката, на тях им се налага глоба. И хоп, проблема е решен. Защо не сме измислили нещо подобно в миналото? Толкова просто, толкова ефективно. Защо да не използваме този метод за други проблеми? Например, ако има страна, която има твърде голяма безработица, може просто да я глобим или пък една страна, която има твърде много бедни хора. Нека да се справим с бедността чрез глоби. До там обаче държавните ръководители не искаха да стигнат. Милиони хора в Европейския съюз са безработни и бедни. Това може да се приеме без проблем и без да се налагат глоби. Но ако една страна избере да прокара мащабни обществени инвестиции в бъдещето, например, чрез взимане на кредити за създаване на зелени работни места в рамките на слънчевата, ветрената и е, водната енергия, пада гилотината на Европейския съюз. Извинете ме, но това е един тесногръд начин да се води економическа политика. Затова разбирам, че всички политици в понеделник бяха посрещ ни от стъчкуващи белгийски работници. Това ще става все по-често и по-често с такава политика. Госпожа Цавела, последните решения на Европейския съвет допринасят за насърчаването на единия вътрешен пазар и насърчаване на економическото координиране. Придвижваме се към единна Европа. Ако наистина искаме да постигнем такава единна Европа, която да представлява всички държави и членки, то нека ви запитам дали в Съединените щати, които се основават на подобен модел, един депутат от Мичиган би предприел някакви действия или би казал нещо по адрес на свръхзадлъжнялата Калифорния. Трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да продължи работата по европейската интеграция. Неоснователната критика, неразумните предложения, това са нападки спрямо страни, зад които стоят обикновени граждани. Потъпкват се демокрацията и демократичните процедури. Свидетели сме на прилагането на процедури, които са опит за не спазване на стандартите на Международната организация по труда. Трябва да се признае случилото се до момента, в това число и в моята страна но малка Гърция е показателна за всички проблеми, които бяха предизвикани от кризата. Тези проблеми засягат не само Гърция. Не могат другите държави да твърдят, че никога не са допускали грешки. Да, Гърция има проблеми, но проблеми има и Европейският съюз. Призовавам ви да престанете да се занимавате с Гърция. Гърция ще си свърши работата. Коментар към колегите от Германия. Така или иначе, в момента се стига до разделение. Германия и някои държави от Северна Европа се обявяват за поемането на водеща роля от страна на Германия. Опасявам се, че това, на което сме свидетели днес, представлява огромна опасност.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 Говори се за това, което се случва в Гърция. Каквото и да се направи по въпроса, ясно е, че дълга на Гърция е 120% от БВП. Всички знаем това. И какво правим? Играем на покер с парите на данакоплаците. Ако економиката не е добра, нищо няма да се постигне. Как може на един пенсионер от Португалия, който получава 200 евро, да се правят предложения за намаляване на тази пенсия и тя въобще да се урязва? Хората въобще не вярват на никого, найемите нарастват главоломно, въобще хората са без никаква надежда за бъдещето. 23 милиона европейци са безработни. Над 50% от младите са безработни. Повечето граждани на Европа подкрепиха европейския договор. Сега обаче за тях има просто един кошмар и нищо друго. Е, искам да разбера в крайна сметка какво им готвим на европейските граждани. Господин Ройл от името на ЕНП. Благодаря. Госпожи и господа, уважаеми колеги, мисля, че бе постигнато добро решение. Мога да си представя, че можеше да се постигне и по-добро решение. Но понякога в политиката, в определени ситуации, трябва да се опитваме да постигнем максималното, да сме доволни от постигнатото и да продължаваме напред. Между другото, решението днес съответства на взетото преди една година решение. Решението за 6 пакета. Още тогава решихме, че трябва внимателно да разходваме средствата си, че трябва да наложим някакви мерки в отношение на задлъжнялостта. Защо сега роптаем? Колегите ни участваха в преговорите от наше име, направиха всичко възможно, за да се наложи общностния подход. Елмар също се включи в процеса. И тук сега трябва да слушаме критика от страна на колеги, които представляват най-евроскептичните политически групи. Това е безотговорно. Безотговорен е начинът по който тук се прокарва политика на политическите групи. Не може по този начин да се насаждат омраза и разединение. Ако избирах формулировки, подобни на формулировките на мои колеги, при това председатели на политически групи, трябваше да се засраме. Не можем да работим по този начин. Така не можем да постигнем на Европа. Председателят, господин Рой, моля ви, нека продължим работа. Въпрос от колегата Хармс. Очаквах, че ще иска да ви зададе въпрос. Ребека Хармс, Нашият парламент единодушно взе решение за шесто пакета но това е вече европейско законодателство, което е влязло в сила. От кой момент нататък фискалният пакт действително ще влезе в сила? В кои държави той действително ще доведе до установяване на стабилност? Херберт Ройл, не мога да ви посоча конкретна дата, но нещата ще бъдат осъ... процесът, извинете, ще се осъществи сравнително бързо. Ние критикувахме вие, извинете, критикувахте процедурата по същество. Не споменахте нищо за срокове. Това според мен е лицемерно. Колегата Траутман от името на социалистите. Благодаря. Аз няма да започна да разработвам политически тези, но искам да кажа следното. Този договор ни води до провал и много съжалявам. Той е напълно неефикасен. Няма да се възстановят пазарите от кризата, няма да се възстанови доверието. Виждате проблемите в Гърция, в Португалия. Двете страни, които внасят най-много в бюджета, Франция и Германия, също имат проблеми с растежа си. Договорът трябваше да реши е, проблемите, да е в услуга на всички, но всъщност виждаме какво се случва. Е, дадоха се средства на банките, това беше положителна мярка, но тук в парламента ние трябва да бъдем последователи, ние трябва да защитаваме интересите на нашите избиратели. Това са хората, които бяха тук, стъчкуваха по улиците на Брюксел, младите, които е, остават без работа. Ние не можем да одобряваме едно, един е, договор, който говори само за економии, и нарушава сувереността на националните парламенти и на държавите. Ние трябва да се противопоставим на тези резултати, трябва да имаме други предложения. Не може само да осъждаме, трябва много бързо да реагираме с предложения за Европа, с пакт за отговорност, за създаване на растеж. Трябва да договорим отново клаузите на договора с искане за економическа политика, за работа на економиката, за създаване на работни места, за околната среда. Да не забравяме основни моменти, да има и е, регламент за финансите, който да е свързан и с солидарност и справедливост. Това е което трябва да направи парламент. Сега даваме думата на колегата Мауро, моля, от ТНП. Грация. Благодаря, господин председател. Бих искал да ви благодаря, господин председател, за това, че защитавах, защитихте в тази трудна ситуация не само визията на парламента, но и демокрацията като цяло, принципа на европейските институции. Вие бяхте подкрепени от господин Брок, от господин Ферховстат и от мен самия. Господин Ван Ромпой, стратегията за растеж засяга теми, които бяха подети в началото от комисията и сега чакаме конкретни предложения. Трябва да направим нашия процес на взимане на решение по-новаторски, да работим отдолу нагоре. Парламента трябва да откликне на предложенията за растеж на комисията. Чуваме какво казват националистите в парламента. Те забравят, че 65 години на мир, растеж и развитие в Европа са изключения за Европа, а не правило. Трябва да подпомогнем държавните и правителствени ръководители да разберат, че Европа е нещо много хубаво и има европейска етика, а не само национални интереси. Господин Голтиери за една минута и половина. Благодаря, господин председател. Искам да взема думата във връзка с срещата на върха на 9 декември. След тази среща казахме, че парламента ще се опита да намали нанесените щети и ние направихме това в нашите преговори. Нашия екип се справи много добре, но е на лице риска новото споразумение да ограничи правата на институциите и да излезе извън рамката на общностния метод. Парламента, комисията, председателя на съвета се опитаха да ограничат щетите. Сега имаме рамка, опитваме се да върнем дефицита в умерени граници, както постановява договора. Добре е, че спираме заразата без да създаваме кой знае какви нови структури. Представителството на парламента на срещата и на срещите на върха от еврозоната обаче още не е определено както трябва. Всички решения би трябвало да се взимат след консенсус в всички области, е, с мнението на всички заинтересовани страни, независимо дали говорим за еврооблигации или други е, елементи от е, пъзела. Благодаря, господин Гуалтиери. Господин Гуалтиери, искам да благодаря и на вас за чудесната работа, която свършихте по време на преговорите. Благодарих на всички преговарящи от наше име, но не и на вас, за което се извинявам. Мисля, че водещите преговорите от наше име извършиха чудесна работа. Още веднъж им благодаря. Колегата Легрип. Благодаря. Искам да подкрепа френската делегация в НП за работата по договора за... и благодаря за подкрепата, която отказаха по време на разговорите с съвета. Този договор е на важна крачка за по-голяма интеграция на финансовата сфера и данъчната сфера. Но не може да се създава устойчив растеж и заетост без публични финанси. Ние не можем да пишем декрети, не можем само с договор да възстановиме економиката. Но ако има взаимни ангажименти, тогава ще има и доверие и тогава ще тръгне економиката. Тук си говорим само за политически съображения. Говореше се за френската кампания, за президента и социалистическите изявления – мисля, че е абсолютно безотговорно това, което каза френския представител тук, че трябва отново да се предоговори договор, подписан от 27 страни членки. Това е напълно безотговорно. 25 страни, извинете. Просто Франция трябва да се изпазва поетите ангажименти. Сега даваме думата на колега Табулман. Колегата Булман днес бе избран за председател на делегацията на Германската социал-демократическа партия. Имате думата. Благодаря. Един кратък анализ на трудната економическа ситуация. В деня на срещата на върха пазарите увеличиха лихвите за португалски облигации с 10 годишен падеж до над 17%. 5% достигнаха Извинете, 10% достигнаха лихвите за облигации с 10 годишен падеж. Ето това допринесе предложения договор за успокояването на финансовите пазари. Откъде идва неспокойствието на пазарите. То се диктува от данните за економическото положение, както и от факта, че ние не предприемаме достатъчно. Господин Шулц, вие проявихте голям кораж по време на срещата на върха. Ясно се обявихте за общностния подход, за необходимостта от консолидиране, придружено обаче и от инвестиции, за да може Европа отново да поеме по пътя на растежа. Благодаря ви за това. Трябва да следваме казаното от вас, за да осъществяваме и обща економическа политика. Благодаря. Господин Сариош Волски от името на ЕНП. Е, благодаря, господин председател. Когато говорим за изпълнението на фискалния пакт, нека да спомена една от ползите за него. В момента изчакваме тестовете на финансовите пазари, тестовете спрямо нашата политика. Трябва да избегнем излишните разделения. Онези, които имат стабилна макроекономика, би трябвало да кредитират тези, които не са толкова здрави в макроекономическо отношение. Стигам до две заключения. На първо място трябва да придадем взаимен характер на дълга. На второ място, като си има предвид, че от 17 страни членки на еврозоната 12 прехвърлят златния лимит от 60% съотношение на дълга спрямо БВП, а сред бъдещите членове на еврозоната само една страна надхвърля този прак и 7 не го правят, всичко това трябва да се вземе предвид. Може да се каже, че тези по-здрави страни от а, пространството извън еврозоната придават нещо като възможност за доверие и в страните от еврозоната. Тоест, те са от полза и за страните от еврозоната и съответно те трябва да бъдат поканени на всички срещи на върха. Благодаря колегата Ферера от името на социалистите и демократите. Edith. Kuckuck. Me? Ok, sorry. Sorry. Podia dizer que este tratado é inútil. Аз исках да кажа, че е, този договор е напълно безполезен, а и опасен, защото първо ще предвиди повече санкции, повече строгост в правилата и това не е добре. Кой е, ще вярва на един доктор, ако той не може да направи разлика между някой, който е на диета и друг, който е анорексик. Тоест, ще осъдим пациентите автоматично на смърт по този начин. Колко страни трябва да изпаднат в рецесия, за да стане ясно на съвета, че диетата, която препоръчва, не е правилна? Ние представяме тук гражданите на Европа. В момента има 23 милиона безработи безработни, милиони млади хора не могат да намерят работа. Не бива да се пренебрегват тези е, факти. Ние не намираме отговор и създаваме една ситуация, която е политически взривоопасна. И това не са неща, по които не можем нищо да направим. Напротив, трябва да предприемем действия какво се случва, например, с проектните облигации. Нека да търсиме инвестиции за нови финансови механизми. В момента мерките за економии само свалят бизнеса на колене. Трябват ни по-подходящи решения. Кия την ανάπτυξη και τη δημιουργία. Госпожа Жанако от името на НП. Мисля, че продължаваме само да теоретизираме. Четири години след началото на кризата все още няма знак за решителна позиция от страна на Европейския съюз. Мисля, че пактът за стабилност от правна гледна точка въобще не бе необходим. Той може би бе необходим само за да се въведе известна степен на дисциплина, най-вече по отношение на онези, които не спазват правилата. Можем да допуснем, че този пакт бе някакво решение, но всичко, което правим в момента, само влушава ситуацията. Кризата няма да се реши от само себе си. Няма да се решат от само себе си проблемите на отделните страни. Бюджетната дисциплина и и програмата за економии са абсолютно необходими, но без растеж те ще представляват политически мерки, които няма да доведат до изход, няма да допринесат за спасяването на страните с проблеми и няма да се отразят добре и върху Европейския съюз. Председателят госпожа Гал Пелц. Köszönöm szépen, elnök úr! Örülök, hogy az informális csúcs központi témája a gazdasági... Благодаря, господин председател. Радвам се, че основната тема на неофициалната среща на върха беше създаването на работни места и економическия растеж. Не можем да пренебрегнем факта, че от декември месец насам сме в подготовка на изготвянето на един междуправителствен факт, който би трябвало да се превърне в общностно законодателство – този пакт обаче е излишен и не съдържа нищо ново спрямо пакета от 6 законодателни мерки, който беше прият по-рано. Съжалявам, че съдържанието просто прилича толкова на пакета от 6 законодателни мерки. Не, че съм против пакта. Общото управление на финансите би помогнало, но трябва да има дела, а не думи. И не съм съвсем удовлетворена още по една причина. Общите мерки няма да могат да бъдат приложени, защото не всички държави членки подкрепиха пакта. Освен това, на срещите не се знае дали ще бъдат канени всички страни, които не са от еврозоната. Надявам се, че в края на март, в крайна сметка, фискалния пакт ще успее да заработи и да запълним пропуските. Благодаря, госпожа Галпелц. Преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Обикновено тя наистина дава възможност за спонтанни изказвания, но вече от час и половина ме заливат спонтанни изказвания. Трябва да се опитам да въведа някаква дисциплина. Господин Лухан, който първи изяви желание да се изкаже în ceea ce privește rata șomajului în rândul uh, tinerilor. Положението с младежката безработица е много опасно. Това беше тема на срещата на върха. Младите хора може би в момента се намират в малко по-благоприятна позиция от гледна точка на това, което се случва в момента. Но трябва да се вземат мерки за подобряване на тяхното положение и на национално ниво, и на общностно ниво. И един от начините е да се използват инструментите на политиката за сближаване. Сега се изготвят програми за периода 2014-2020 година. Комисията и съвета следва да обърнат повече внимание на темите за младежката заетост и да се финансират проекти в такъв смисъл. Благодаря. Госпожа Подимата. Благодаря. Радваме се, че не споделяте част от най-екстремните изказвания, направени тук. Въобще няма да коментирам онова, което чухме. Искам обаче да се обърна към колегите и да ги приканя да помислят откъде идват всички тези стереотипи. Не забравяйте, че става въпрос за народ, който се бори усилено, за да излезе от тази криза. Някои депутати напуснаха вече залата. Нямам съмнение, че онова, което те казаха, те си застават зад него. Когато един народ се бори да излезе от една криза, той очаква като последна мярка да бъде обиждан и унижаван. Всеки има национално достоинство, национална чест и това трябва да се взема предвид. Ами, че... Благодаря. Благодаря за възможността. Това е господин Мичел. Първо, нека да кажа. Според мен, ние се мятаме от един регламент на друг и действително ще е много трудно да работим, ако нямаме институциите, които имаме. Но време е да направим и крачка по-нататък. На, в Комисията за економически въпроси е, се говори, че трябва да има финансова дисциплина, защото това води и до растеж. Но растежа трябва да бъде свързани с по-добри мерки за управление – трябва да има ясна дефиниция за това, за какво е пазарната економика. Сега излиза, че частния сектор всъщност е, управлява публичния. Затова нека да обърнем достатъчно внимание на това какво точно правят пазарите с публичния сектор. Нека да има повече ръководство, повече лидерство за създаване на възможности за растеж. Госпожа Гормай, малко съм раздвоена. От една страна Разбирам, че тези решения бяха взети, защото бяха продиктувани от необходимостта да се предприемат незабавни действия за справяне с криза. От друга страна, смятам, че отправната точка на това решение не е правилната. Не можем да не предприемем действия за стабилност и консолидация. Проблемът обаче е, че недостатъчно сме поставили ударението върху социалното приобщаване и растежа. Освен това, не съм убедена, че предприемаме правилните действия за справяне с кризата. Трябва да следваме общностния подход. В противен случай ще до ще се стигне до разединение на Европа. Трябва да се предприеме общностния подход, без значение какви са различията между държавите членки. Искам да подчертая, че Европейският парламент е единствената директно избрана от гражданите институция и трябва да участва чрез председателя си в процеса. Председателят благодаря на госпожа Горма и госпожа Матиас. Barroso apresentou um PowerPoint, coisa. Na последното заседание на съвета председателя Барозо направи една презентация, доста поучителна. На нея имаше една графика относно трудностите, пред които са изправени малките и средните предприятия в Европа. Очудих се, защото сред тези трудности не се споменаваше на първо място липсата на квалифицирана работна места. По-нависоко в класацията беше липсата на кредит, например, достъпно финансиране. Така че аз съм сериозно притеснена. Господин Ромпо иска да разбере защо правителствата е, искат да има само строги економики и намаляване на доходите. Ами, какво да кажем за малките и средните предприятия тогава? Ние искаме да решим проблемите на отделните лица. Това не е игра, не е поставяне на една димна завеса. Не заблуждавайте хората. Направете преки инвестиции в създаването на работни места, вместо да говорите. Ще дам думата на двама колеги и след това приключваме с тази процедура. Колегата Поташевич. Благодаря. Днес ние провеждаме едно обсъждане, което тече и в европейската преса. И там виждаме, че не са посрещнати очакванията, да свързани с срещата на върха в понеделник. Но така или иначе тази среща постигна един мъдър и добър компромис. Никога всички страни не са доволни от един компромис, но факт е, че има нужда от повече дисциплина за финансите, повече стабилност за страните в еврозоната. Освен това, не следва да се създава и Европа от е, два вида страни с различни институции, тези в еврозоната и извън еврозоната. Благодаря на господин Шу за това, че се обяви за европейското единство. Благодаря, господин председател. Думата има господин Лопес Агилар. Това не е последния път, когато членове на парламента говорят за това, че пакта е частичен. Е, какво ще кажем за целите за насърчаване на растежа, за създаване на работни места? Пакта не е адекватен в тази връзка. Има само бюджетни мерки, свързани с санкциите, стимули обаче няма. Пакта е и с частичен характер, защото се опитва да прокара някакви реформи относно ролята на ЕЦБ. Имаме пациент, който обаче няма как да се подобри. Председателят, преди да дам думата на господата Шефкович Иван Ромпой, нека ви обясня нещо по процедурата за спонтанни изказвания като ще помоля председателите на политически групи още веднъж да помислят по въпроса. Тази процедура е въведена, за да се даде действително възможност за спонтанни изказвания, но всъщност се из... за да се оказва натиск върху председателя да дава думата на определени депутати. Няма да се поддам на този натиск, ще давам думата само на онези, които са привлекли вниманието ми и ще им давам думата действително спонтанно. В противен случай няма да съм справедлив. Думата има господин Шевкович. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател на Европейския съвет, уважаеми депутати, благодаря ви първо за много оживение и интересен дебат и вашите идеи, които бяха споделени тук. Те именно подчертават ясното чувство, че тази среща на върха бе от ключово значение. В момента слагаме основен акцент върху растежа, и така се обръщаме към основното безпокойство на нашите граждани, именно преодоляване на проблемите с растежа и безработицата. Ние трябва да работим за по-силно економическо и финансово управление. В такъв смисъл искам да благодаря и на преговарящите от името на парламента, господин Върховщад, господин Брок и господин Голтиери за отличното сътрудничество с Европейската комисия. По отношение на резултатите на срещата на върха. Обсъждането на въпросите за економическия растеж и това, което господин Ван Ромпой може да потвърди, колко силен консенсус имаше по тази тема, че нашата политика трябва да е концентрирана върху мерки за растеж, това е много важно. И затова не мога да се съглася с тези от вас, които считат, че нови работни места ще се създадат с разграждане на европейския социален модел. 18 век се случваше точно това, 17 също. Нека да не се връщаме обратно там. Акцента върху младеща. Мисля, че мерките, които се предвиждат, имат за цел именно да помогнат на младото поколение, да помогнат на тези 7,5 милиона, които не са в програми за обучение и нямат работно място. И смятам, че реакцията беше е, незабавна. Ще има срещи на специализирани групи в страните членки, ще има ново финансиране, ще се предвиждат нови програми и тези програми ще се поставят на обсъждане още на срещата на върха през е, пролета. Така че в това отношение има отлично сътрудничество между страните членки. А много важния въпрос за економическото и финансово управление. Тук дебата ясно показа, същото се видя и на Европейския съвет, че не може да има консолидиране без да има европейски растеж. Миналата година се опитвахме да спасим еврото, Европейския валутен съюз, а сега вече правим и стъпки по-нататъка. Има стабилност и се и търсиме мерки за създаване на растеж, който да създаде и е, увереност в Европейския съюз. Нещо, което, бе, трябва, което трябва да бъде подчертано, слушах вашите изказвания тук е, в много мрачни тонове. Според мен Европейския парламент и комисията имаха много решаваща роля за поддържане на общностния метод, за това да се гарантира ангажимента на Европейския парламент в економическото управление, в основната роля на европейските институции в това управление. А, така че съответните разпоредби да влязат в общностното законодателство до 5 години. Мисля, че много важни, сериозни, позитивни придобивки решихме и трябва да ги разглеждаме именно по този начин. Господин Дол говори за директивата за услугите и това, че тя трябва да бъде прилагана изцяло. Действително, това ще даде възможност за увеличаване на предоставената услуги с 41%. Също така ще доведе и увеличаване на брутния вътрешен продукт. Така че това е един сериозен потенциал за създаване на растеж и много е, е жалко, че е, директивата за услугите все още не се прилага. В момента започваме процедура за нарушение срещу последните две страни, които още няма прилагат както трябва. Господин ще отговореше за европейският патент и е, това действително бе тема, която аз поставих много силно на срещата на върха и на срещата на економическите министри. Защото факт е, че когато намалиме бюрокрацията и когато е ясно, че тя ще се намали с 80%, това е много важно да бъде направено. Аз ще бъда много доволен, ако можем да спазиме сроковете, които сме си е, поставили да решим този въпрос на съвета през юни и тези три страни, които още не са си изпълнили задълженията, да го направят, защото именно това се очаква от всички. Господин Свобода коментира а, данъка за финансовите операции. Господин Върховщад говори за еврооблигациите. Данъка върху финансовите опера... операции е много важно предложение и мога да ви уверя, че комисията няма да се откаже от него. Проведе се политически дебат, той не излезе с окончателни решения, но в края на краищата винаги, когато се приема европейско законодателство, в съвета политическия дебат е труден. В края на краищата мога да ви каже, че страните членки ще е, стигнат сами до заключението колко полезни могат да бъдат тези мерки и как те ще споделят е, бремето е, между всички страни. Освен това и колко оздравителен регулаторен ефект ще имат те върху финансовите пазари. Това са съображения, които смятам, че ще надделеят в крайна сметка. Евро, облигациите, облигациите за стабилност – Комисията смята, че това е един отличен инструмент за финансови инвестиции за стабилност и трябва да бъде поддържан. Това е нашето мнение във всички документи си личи то. В момента продължават е, преговорите и мисля, че именно усилията за фискално консолидиране ще повишат и взаимното доверие между страните членки, защото ние е, ще покажем, че сме отговорни в управлението на публичните е, финанси. Затова смятам, че ще стигнем и до момента, в който ще се въведат е, еврооблигации. Стабил... Европа... Облигациите от Фонда за стабилност са изключително важни съфинансирането. Действително много важна тема. Съгласен съм с господин Върховщад, как да помогнем на страните, които изпитват затруднения. В момента увеличихме процента от 75 на 85 за съфинансира Латвия, Гърция, Румъния. В момента даже ще повишим тази цифра за Гърция. Тя ще стане 95% и ще помагаме на гръцките власти да освояват на място по-добре тези средства. Благодаря, господин заместник председател Шефкович. Думата има председателят на съвета. Благодаря, колеги. Както казах в уводните си думи, политиката на растеж и заетост е политика, която се води на различни нива. Тя е средносрочна и дългосрочна, има економически аспекти, има и чисто специфично политически аспекти – има неща, които се вършат на ниво национална държава, има неща, които се вършат на ниво общността. Краткосрочно, ако трябва да говорим, съвсем накратко ще упомена. Първо, не следва да забравяме, че в момента се намираме в поред... период на стагнация и рецесия. Но все пак в еврозоната от две години има растеж от 2%. И нека не забравяме, че периода, който оставаме зад гърба си, не е чак толкова много период на рецесия. Действително, има страни, които имат проблеми, които изпитват натиск от страна на пазарите, но а, когато се видят нещата в осреднения им вид, е, е ясно, че в тези последни две години имаше и растеж. В Белгия, например, 2010-2011 година са създадени 100 000 работни места, а 2009 са загубени само 7 000. Тоест, тази година също отбелязваме позитивен растеж. Вярно, има промени, проблеми в много страни, в много региони, но в края на кращата, в последните две години има и положително развитие растежа, краткосрочно. Най-важното нещо, което трябва да направим, и всички сме съгласни с това, е да се създаде доверие в еврозоната. Защото така потребителите и компаниите ще повишат своята увереност и това ще доведе до економически растеж. 2009 година се видя точно това. В момента, в който се повиши увереността, се регистрира економически растеж. И съответно увеличаване на работните места. Така че именно за това трябва да работим. Освен това, не бяха нещата чак толкова катастрофални, колкото се говори тук. Германия, знаете, там се взеха сериозни мерки. Испания, Португалия 1,6% е намалението. Не казвам, че сме постигнали всички цели, но казвам, че има и позитивни знаци. В Ирландия също. Дали това е достатъчно? Не. Ще има ли един повратен момент? Да. И се надявам, че ще можем да продължим в този дух. Краткосрочно това не е решение. Не е, решен... не е решението да даваме повече пари и да увеличаваме дефицита. Ако направим това, ще няма да успеем. Подобна политика е практикувана и тук, и извън Европейския съюз, и след това са били принудени страните да прекратят. Но има едно златно правило. Трябва да има равновесие. Има дефи, един дефицит, който може да бъде толериран. Но щом има структурен дефицит, вече трябва да има и възможност за маневри. Дефицит от 0,5% във всеки момент е именно една такава цифра средноср... краткосрочно де... намаляването на стоеността на еврото всъщност е, е, подпомага износа и това е добре дългосрочно. Стратегията 2020 говорите, различни има критики и така нататък. Тук се говори пренебрежително за Лисабонската стратегия. Но Стратегията 2020 е включена в законодателството от 6 мерки и в европейското полугодие. И мога да кажа, че има много реални дадености тази стратегия да сработи. Дългосрочно, според мен, Разбира се, трябва да изпълним всички тези мерки, но дългосрочно, когато сме приели всички тези мерки, има всички основания тази стратегия да бъде успешна. Освен това, аз споделям вашето разочарование до известна степен. Но в всеко развитие има и положителни страни. Когато започнах своята кариера, 70-те години, се говореше, че е, има ред е, пропуски. Е, още тогава се говореше и за европейския патент. И по време на Белгийското председателство а, и когато министър на економиката беше либерал, ние успяхме с, засилено, с механизма на засилено сътрудничество да предвижим този въпрос по-напред. И сега се надяваме, че въпросът ще бъде решен съвсем скоро. Надявам се, че и датското председателство ще ни помогне за това да намерим решение на този проблем. От ние говориме и за економически аспекти, но трябва да отчитаме и социалните моменти. Трябва да сме наясно, че на европейско ниво могат да се вземат много мерки. Работиме по общия пазар за използване на европейски средства – Заместник председателя на комисията добре напомни за това, което правим в този смисъл. Говорихте за проектните облигации, но трябва да признаем, че в край на кращата най-важната работа се върши на ниво страна членка. Ние можем да даваме стимули на страните членки, можем да искаме ангажименти от тях, можем да, ги, да даваме тласък, можем да ги санкционираме. Всичко това се предвижда в рамките на документите по европейското полугодие, но в края на кращата основната работа се върши от страните членки от техните правителства. Иначе, е, откъде идват разликите между Германия, Австрия и Холандия? Е, примерно в е, данните за заедостта на младеща и така нататък. Едни страни, където има много ниски, много, нисък е този процент, който споменах, и други, където този процент стига до 50%. Това зависи от мерките, които се вземат съответната страна. За това е много важно да стимулираме националните правителства и страните членки да следват добрите примери. Примерно, примера на Австрия. Да следват примерите с финансови стимули и по други начини. комисията има препоръки в това отношение и те са много важни в такав дух са направени и заключенията на Европейския съвет. Така че ние отчитаме и економическите аспекти, съществуват и социални аспекти. Трябва да се мисли какво може да се направи на ниво Европейския съюз, какво се прави на ниво национална държава. Що се отнася до договора, колеги? преди да се сключи този договор, не следва да се коментира или да се приема зададено всичко, което бе казано. Дори тук в парламента е, се работи изключително много и в съвета се работи изключително много, за да се включи този договор в общата философия на основополагащите договори на Европейския съюз. Целта е то, да бъ... то, това споразумение да е, е основна и интегрална част от съществуващия договор. Да има по-голямо съответствие, по-голяма сплотеност, сближеност в Европейския съюз. Разбира се, съществува опасността, тук е, се изказаха такива мнения, че Европа се развива на две скорости. В момента обаче 25 е, страни членки, е, вярно за съжаление не са 27, от тези 25 страни членки само 8 са извън, извън еврозоната и те успяха да намерят съгласие помежду си така че да могат в ключови моменти от обсъждане на въпросите в еврозоната да бъдат участници в тези обсъждания по всички е, теми, които се предвиждат в договора. Така че смятам, че в най-голямата възможна степен успяхме да запазим сплотеността в Съюза и, както казах още преди, договорите. И сега слушам какво се коментира за този договор. Смятам, че извървяхме един много важен и много интересен път и се радвам за това. Благодаря. Благодаря на господин Ван Ромпой. Благодаря ви и за търпението, тъй като не спазихме графика си. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Време за въпроси към заместник председателя на комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Но ще изчакаме някои колеги да напуснат залата. Maroche. Ja. So, Herr Kollege Brok, wenn Sie... Председателят, колега Брок, Добре дошла, баронеса Аштън.